Председателят. Добро утро, колеги. Да започнем нашето заседание с едно съобщение. Вчера председателят говори за тълкуване на членове 166, 167, параграф 1